обща организация на селско-стопанските пазари в съответствие с, трети, а, а, трета линия на 43-ти член от договора също са много важни. Ние бихме искали да получим от вас уверение, а, че ще работите заедно с нас за единна организация на пазара на селско-стопански продукти и ще може съвета да работи заедно с нас за намиране на решение на хоризонталните проблеми, пред които сме изправени. Без по-нататъчно забавяне ви давам думата. Господин председател, почитаеми дами и господа депутати, За мен е чест и удоволствие да говоря пред вас е, и да ви представя приоритетите е, на полското председателство в областта на селското стопанство. Ние очакваме е, плодотворно сътрудничество с европейските институции в положителната атмосфера, която се отличава отношението между парламента и председателството и е през миналите 6 месеца. За първи път Польша поема ротационното председателство и ние възнамеряваме да работим за решаване на проблемите, пред които сме изправени. Польша е голяма страна с развито земеделие. Също така развитието на сел-спанските райони и рибарството са от голямо значение за нас. Земеделието е един от трите общи приоритета на полското председателство. За сигурна Европа, продоволствие, енергия и сигурност. И затова тук подчертаваме голямото значение на производствената сигурност за гражданите на Европейския съюз. Възнамеряваме да обърнем специално внимание на реформата, реформирането на ОСП. В областта на земеделието и развитието на селските райони, полското председателство ще съсредоточи вниманието си върху реформирането на ОСП, развиването на възобновими енергоисточници и е, разнообразяването на приходоисточниците. Наред с това, ние вярваме, че възобновимите енергоисъчници са свързани с политиката в областта на енергетиката, кохезионната политика. Дами и господа, бъдещето на ОСП е много важно за полското председателство. А този въпрос се обсъжда многократно в европейските институции и е, напоследък, възоснова на съобщението на комисията за ОСП до 2020. Съветът е, отбеляза резолюцията на парламента по, тази, по това съобщение. Ключовите въпроси, които парламентът е, идентифицира, съответстват на онези, които съвета намира за важни. Парламента както и съвета, искат а, да продължат в процеса на взимането на решение. След като се приеме законодателния парламент, полското председателство възнамерява а, да започне интензивни а, разговори по този въпрос. Това е първата реформа на ОСП, която обхваща 27 страни членки и тя ще бъде първата, която парламента и съвета ще извършат като съзаконодателни. Сигурен съм, че двете институции няма а, да пропуснат а, да вземат предвид интересите на европейското земеделие и да намерят общ компромис. Извършената вече работа показва, че разговорите за реформирането на ОСП няма да бъдат лесни – бъдещето на политиката в областта на земеделието ще се развива в контекста на бъдещия бюджет, по който полското председателство вече е започнало работа. Съвето отбелязва, че тази комисия и специалната комисия по политическите предизвикателства изразиха мнение, че след 2015 година сегашното ниво на субсидиране на ОСП трябва да се запази. Аз лично ще призова парламент, парламента да участва в дебат за една дълбока реформа на ОСП, за упростяване на политиката в областта на земеделието и изоставяне на старите начини на плащания и въвеждане на нови критерии, защото това е единственият начин да направим ОСП справедлива, която поощрява, стимулира иновациите и по-висока конкурентоспособност. Това е наша обща цел. При нашия дебат за реформирането на ОСП не може да не вземем предвид сегашният кръг от преговори в, в в, в Световната търговска организация, разговорите с Меркосур и други международни а, форуми, ФАО, Г20 и други подобни. Бих искал да споделя с вас мнението на председателството по някои от тези международни процеси. В рамките на кръгът от разговори Доха, след 10 години преговори съветът все още очаква да се приключат преговорите с така наречения метод Single Undertaking, така наречената първа жътва за по-малко спорните въпроси. Това обаче не може да става за сметка на европейското земеделие. Колкото за преговорите Меркосур, всички предложения на Европейския съюз трябва да бъдат вписани в нашия мандат за преговори. Защото оценката на въздействието явно, ясно показва какъв и са интересите на европейските фермери. Трябва да продължим много внимателно да следим състоянието на нещата. В ФАО, полското председателство, ще остане вярно на нашата, нашия ангажимент да реагираме по координиран начин на проблемите в международното е, е, продоволствие. Повече от 1 милиард в света страдат от недохранване. Работата на Г-20 под, под водачеството на Франция е друга важна страна от нашата работа. Ние ще продължим е, след, нататък след решенията на, решенията на Г-20 от миналият месец и е, в рамките на плана за действие по е, нестабилността на цените и е, селскостопанските стоки. В рамките на международната търговия искам да дочертая голямото значение на Кодес Алиментарис, Комисията по Кодес Алиментарис за създаване на продоволствени стандарти в рамките на ФАО и СТО. Ако има разногласия по отношение на санитарните и фитосанитарни мерки, стандартите на кодекса ще бъдат решаващи. Искам да ви уверя, че по време на полското председателство Съюзът ще продължи да участва много активно в обсъждането на Кодекс Алиментариус. Ще се проведат три срещи на комисиите по кодекса, по вносът и износът, инспектирането и сертифицирането на качеството на храните е, и по хигиената на храните. Господин председател, сега ще се опитам накратко е, да очертая е, позицията на полското председателство по други въпроси, които са в процес на обсъждане. Ще започна с пакетът Качество на храните. През 2010 година комисията представи този пакет, който се състои от две предложения. Един по политиката за качеството на селско-стопанските произведения и второ за пазаря за селско-стопански продукти. През последните два месеца парламента и съвета отбелязаха значителен напредък по тези предложения, но предстои още много да се направи по нерешените въпроси, които изискват политически решения. Съветът очаква да участва в триалога с парламентите уверявам ви, че полското председателство ще работи упорито за намиране на компромисно решение. Когато става дума за колкото до млечния сектор, ще работим заедно с Европейския парламент е, и господин Николсън, за да намериме необходимите решения. Не отдавнашната дълбока криза в млекопроизводството и млечните продукти изисква приемане на мерки, които ще осигурят бъдещето на млекопроизводителите в Европа. Колкото до идентифицирането в годоведовътството, комисията ще представи предложение, съдържащо мерки за електронно идентифициране, което ще опрости съществуващото законодателство. Сигурен съм, че тази комисия ще приеме всякакви стъпки за намаляване на административната тежест. Съветът също ще приеме с удовлетворение подобни мерки. После председателство ще работи по тези предложения. Почне да работи колкото може по-бързо в конструктивен диалог с вашата комисия. Преди края на годината ще бъде обсъден и друг въпрос, важен за двете институти. Това е хуманното отношение към животните. В... По време на нашето председателство ще представим доклад за състоянието на прилагането на уредбата, на законовата уредба в тази област. Сега да кажа нещо за фитосанитарните въпроси. Първото законодателство в тази област е прието преди повече от 30 години. От тогава светът много се е променил, т.е. то трябва да бъде преразгледано. Глобализацията, измененията в климата значително увеличават рисковете от разпространение на вредители и болести. И това се отнася както до европейското заведение, така и до природната среда. Трябва да му актуализираме и опростим законодателството, да обхванем пазара на семена и други материали за размножаване. Необходими са, значи, високо, висококачествени семена. Трябва да вземем предвид влиянието на глобализацията и да прилагаме международните норми в тези области. В тях е, полското председателство ще очаква да получи информация от е, комисията, за да извърши подготвителната работа. Искам също така да ви уведомя, че съветът ще започне публичен дебат е, по зелената книга на комисията. Каква е нейната цел? заедно да работим, изработим един ефективен инструмент, който да използва възможностите на рекламата, за да постигнем нейните цени. И затова този въпрос също ще бъде част от дневния ред на срещата на министра на земеделието в Врослав през септември. И накрая, господин председател, да кажа няколко думи за хармонизирането на, земеделско, на в областта на земеделието с Лисабонския договор. Техническата работа в тази област, специално организацията на общия пазар, общата финансовото регламентиране на ОСП и на общата общите за селско-спански продукти и всичко това вече е вход. По някои въпроси а, вече бяха, някои въпроси вече бяха обсъдени на тристранните срещи, така наречения триалог. С удоволствие научаваме, че вашата комисия и вие самия, лично господин председател, вече сте се заели с обсъждане на тези въпроси. Цел на полското председателство е тези дебати да бъдат проведени колкото може по-бързо, за да може тези обсъждания да предхождат решенията по реформирането на ОСП, които предстоят. Накрая искам да ви уверя, че през следващите 6 месеца нашето председателство ще направи всичко, което е по силите му, за да има плодотворен, конструктивен диалог между нашите институции, което да постави основите на балансирани споразумения през втората част на 2011, пък и по-нататък. Благодаря. Grazie Marek, grazie per le tue parole, grazie per l'impegno благодаря ви, Марек. Благодаря ви за изказването, за любезните думи, за заявения от полското председателство ангажимент. Благодаря ви за това, че така често се отзовавате на нашите покани да посетите в Европейския парламент. Миналата седмица в Страсбург неколкократно разговаряхме с вас. Това винаги е удоволствие. Предстоят ни 6 месеца интензивна съвместна работа и тези чести срещи определено ще способстват за по-нататъчния напредък по изпълнението на съответните институционални ангажименти. Е, нека сега проведем разисквания. Първо координаторите, госпожа Магинес се първа. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин министр, на добър час на полското председателство. От гледна точка на Европейската народна партия, акцента, който вие поставяте върху сигурността и безопасността на хранителните продукти е, е споделен. Това е повод за загриженост от основен характер за всички ни, ако щете, за световната общност. Така че ние ще ви подкрепим в усилията ви да изведете на едно от първите места безопасността на хранителните продукти на всички равнища. И разбира се, в тази връзка реформата на ОСП е важна. Бюджетът е, е, е огромен въпрос. Нашата комисия би искала бюджетът на ОСП да се запази поне на сегашните си равнища. Един въпрос имам към вас е, във връзка с реформата. Вие в словото си говорихте за формулирането на нови критерии, основани на един прагматичен подход. Имате ли нещо повече да ни кажете в тази връзка? Предвид загрежеността ни за справедливостта на политиката, запазването на обемите на производство на хранителни продукти навсякъде в Европейския е, съюз и, прочие. Нещо, на което вие не се спряхте в експозето си, е, вероятно бихте могли да засегнете сега, е, е свързано с онази част от потребителската цена на хранителните продукти, която остава за първичния производител. С други думи, въпросът е за е, така наречената хранителна верига или разпространителската верига на хранителните продукти. Въпрос от приоритетно значение е за комисията, за европейската и за нашата. Как по време на вашето председателство ще се работи за повишаването на справедливостта на разпределението в разпространителската верига? Според нас тази верига е твърде дебалансирана. Първичните производители са принудени да, да, да, да приемат каквато цена им предложат, а е, изкупвателните организации е, прибират лъвския дял. В тази връзка е въпроса за млекопреработката, млекопроизводството и млекопреработката. Ние имаме доклад посветен на, на тази област. Много са загрижени държавите членки за това, което ще стане след премахването на млечните квоти. И в тази връзка казаното от мен за търговията на дребно също е важно. Бихте ли коментирал също така някои от проблемите, на които ще се натъкнат отделни държави членки, на които вече се натъкват отделни държави членки, предвид ограниченията на млечните квоти? Акцентът, който поставяте върху възобновяемите енергоисточници, разбира се, е важен. Те трябва да се развиват без да засягаме безопасността на хранителните продукти. Това ще бъде трудно, но ние няма да се откажем. По-нататък, външно-търговската политика на Съюза. Как възнамерявате да, да работите по споразумението с Меркосур? Ние нашата комисия тук определено е разтревожена от непоследователността на Европейския съюз във външно-търговската политика. Ние се опитваме да реформираме ОСП, да убедим селскостопанските производители да, да приемат стратегическата реформа, а от друга страна във външно-търговската област се предприемат стъпки, които поставят нашето селско стопанство в крайно ревностойно положение, които са насочени срещу общата селскостопанска политика. И бихте ли казал как е, тези две области на политиката ще вървят в успоредица, а не една срещу друга? Въпросът за стандартите, разбира се, е основен това отношение. Стандартите, които се спазват тук в Европа е, и които далеч не се спазват е, другаде много се работи по двустранните споразумения, има споразумения в рамките на Световната търговска организация и ние се опасяваме, че е, твърде много ще отстъпим във външно-търговската област е, в ущърп на нашето селско стопанство, а и на безопасността на хранителните продукти в Европейския съюз. Надявам се да отправите, да предадете това послание на съвета ние вероятно ще гласуваме предвид тази своя загриженост по съответния начин. И накрая, по хуманното отношение към животните, призовавам ви да се занимаете с този въпрос, като огледате действащото законодателство и се постараете то да бъде изпълнено в пълен обем. Ние сякаш непрекъснато добавяме нови и нови нормативни актове, а забравяме да прилагаме онова, което вече действа. На, е, тук е, най-вече бих искал а, да спомена а, е, производството на кокоши яйца а, от а, носачки, отглеждани в касетки. Трябва да видим как режимът да бъде правилно приложен навсякъде в Европейския съюз. Споменахте е, пакета нормативни актове за качеството на хранителните продукти. Приветствам вашите намерения в това отношение. Общото ми послание към вас е, обаче е такова. Европа трябва да бъде последователна в областта на селското стопанство, е, що се нас до това, което заявява като ангажименти за, за, за селското стопанство и това, което върши на практика в областта на външно-търговските отношения. Според мен няма такава последователност и аз се надявам вие да бъдете един добросъвестен посредник между институциите в това отношение. Ето. Благодаря. Така, продължаваме нататък. Е, Гарсия Перес. Благодаря, господин председател. Господин министър, пожелавам ви успех по време на полското председателство през едните 6 месеца. Ние всички ще, ще работим заедно, аз съм сигурна. Е, в това предстоят ни някои много важни решения за бъдещето на ОСП в връзка с следващите финансови перспективи, които ще обословят по-нататъчното развитие не само на ОСП, а и на Европейския съюз. Бих искал да коментирам накратко в качеството си на докладчик въпроса за качеството на хранителните продукти. Аз естествено очаквам взаимодействие с полското председателство по тези въпроси. До сега вече сме разговаряли на тази тема. Очаквам и по-нататъчното ни взаимодействие. Вероятно ще отправим покана до полското председателство да отбележи приетата от нас е, позиция е, в резултати от разговорите с Европейската комисия. Някои от въпросите са доста трудни но имайки предвид, че Европейския парламент има сериозна позиция, е, която се ползва с определено мнозинство, то имам основание да предполагам, че подоб, по подобен начин биха могли да се развият нещата и в съвет. Дано през едните месеци е, целият този пакет е, документи за качеството на хранителните продукти да, да види бял свят. Да, да добавим най-сетне стойност, така да се каже, в интерес на производителите и потребителите. И то не само в Европейския съюз, а и отвъд неговите граници. Така че, уверявам ви, ние с голям интерес и нетърпение очакваме бъдещото си взаимодействие с вас. Благодаря ви. Благодаря. Извинете, не разбрах името ми, както беше произнесено. А, просто не ви разбрах. А, приветствам ви тук сред нас. Много внимателно слушах това, което казахте. Аз много внимателно слушах и по време на Деня на земеделците в Кобленц. И тук чувам сега, че и те тогава казаха на, на този ден, че според тях разпределянето на директните плащания е несправедливо. Вие сега казахте току-що, че трябва да се махнат старите плащания. Може ли да кажете какво имате предвид и какво точно предлагате и как трябва да се процедира през следващите месеци според вас? Беше казано през този ден на земеделците, че е, от 2015 година млечните квоти ще бъдат премахнати и че това ще е доста проблемно. Е, и така, след като тук сте като днес, след като днес сте тук, искам да ви попитам съвсем ясно. Искате ли да бъдат премахнати квотите или смятате, че трябва да бъдат е, запазени? Прав сте, че трябва да се търсят нови инструменти, така че да се защитят малките земеделски стопани от бедствия. И така искам да чуя вашето мнение по всички тези въпроси. Grazie, onorevole Господин Калниете, след това госпожа Калниете, след това господин Дорфман. Господин министър, Пожелавам успехи на полското председателство. Няма да ви е лесна работата, но може да разчитате на нашата подкрепа. И аз държа да го подчертая, тъй като има въпроси, по които вашата позиция се припокрива с нашата. И по-специално за обективните критерии, на които следва да се основава общата селско-стопанска политика. Аз също така високо оценя вашата позиция по многогодишната финансова рамка, по оставащите нерешени е, въпроси в това отношение. Така че се възползвам от е, възможността да ви е, осведомя за позицията на латвийските селски стопани те са смаяни от това, е, което предлага комисията е, за преките плащания в бъдеще. В Латвия преките плащания са най-низки, на стойност 94 е, евро на хектар. И предвид това, което предлага комисията по настоящем за следващата финансова перспектива през 2020 година, т.е. 30 години след нашата национална независимост, ще я докараме едва до 144 евро на хектар, малко над половината от средното на хектар за Европейския съюз. Така че, според мен, формулата, която предлага комисията, е в противоречие с собствените изявления на комисията, с заявените и намерения подкрепата по ОСП за селските стопани да бъде справедлива и, и балансирана. Всичко това противоречи и е, с последната позиция на парламента, съгласно която всяка държава членка следва да получава пропорционална част от е, средните стойности при определенето на един таван – подчертавам, че според мен нито една държава членка не би следвало да получава по-малко от 80% и съответно повече от 120% от средното равнище за Европейския съюз. Като се има предвид също, че у нези държави членки, които получават значително под 50% от средното, трябва да компенсира това изоставане и по-бързо. И това да започне всъщност веднага от 2014 година и процесът да не отнеме повече от 4 години. Така че на добър час на полското председателство и отново уверявам ви в подкрепата нашата, на която можете да разчитате. Благодаря ви. Господин Дорфман. Благодаря, господин министр, за това, че дойдохте тук днес да проведете тази дискусия с нас. Искам да продължа там, където спря колегата Карнет, а именно преките плащания. В обществеността се говори много за разпределяне на преките плащания между държавите членки. някои смятат, че това разпределение е справедливо, справедливо, други смятат, че не. Но важно е какво се случва в самите държави членки, например в моя регион. Например, ако сравня моя регион и съседния регион, едно към 10 е съотношението на плащанията в тези два региона. И така, това историческо разделение е довело до там, че се създават се създават ситуации, в които едни региони са предпочитани пред други. Да, говорим за разпределението между държавите членки, но трябва да се говори за разпределението на средствата в самите държави членки. Този исторически модел не е най-удачният. Така, друг въпрос, свързан с пограничните региони регионите в неравностойно положение. Имаше годишен доклад, който обхващаше нови критерии за определене на пограничните региони, отдалечените региони. Смятам, че Ирландия е важна в този аспект. А, обаче, след тази информация страна на комисията, комисията а, мълчи, няма никакъв знак, никакъв сигнал а, от нея. А, предложенията, направени от комисията, са неудачни, ще създадат проблеми. А, опасявам се, че а, всичко това ще бъде влято в дискусията за ОСП, обаче е, искам да подчертая, че за много земеделски стопани в Европа пограничните и отдалечените региони са много важни а, е, като тема. А, е, да, а, просто очудващо е, че комисията не казва и дума след из, из, изготвянето на това съобщение. Искам да кажа, че ние няма да оставим нещата така. Благодаря колегата Яри, след това колегата Пастамкос. Благодаря, господин председател, Благодаря, господин министр, че сте а, тук в нашата комисия. А, желая ви всичко добро във вашата работа. Вие поемате председателство в една много решителна фаза. Говорим е, за реформите, за законодателните предложения, за бюджета се говори също така. А, много е интересно и много е важно, че тази фаза се поема от една нова държава членка. Ще повторя още веднъж казват от колегите, че а, смятате ни за съюзници, що се отнася до ОСП. Ние ще се борим рамо до рамо с вас. Сега, е, с първия ми въпрос е свързан с бюджета. Първия проблем, който забелязах е следния. Смятам, че в момента сме затънали в аргументация. Говорим за успех, като се казва, че сме успели да запазим бюджета. Обаче, запазване означава получавам същите средства, които съм получавал и преди. Обаче, когато погледнем цифрите, те казват друго когато погледнем първия стълб, виждаме, че ще има съкръщение в размер на 40%. И така, казваме съвсем ясно, получават същите средства или говорим за ефективно съкръщаване на средствата или запазваме същия бюджет в номинална стойност, да се получат същите средства и през следващия период, каквито са били получени в предишния период. Винаги съм казвал, нашите земеделци са а, а, много важни клиенти. Те а, няма да си оставят каруцата в калта. Искам да ви кажа следното. За мен лично ме изненадаха различията в преките плащания в самите държави членки. Ясно е, че има различия между отделните държави членки. Това е, е, свързано и с, справедливо разпределяне на средствата в рамките на ОСП, така че да има равнопоставеност не само между държавите членки, в рамките на е, е, отделните държави членки. На, последен, на последно място въпрос за преките плащания. Какво смятате за дегресивните плащания и за таваните? а, относно а, хуманното отношение към животните и етикетирането на местните продукти. Говорихме за етикетиране а, тук. Този проблем трябва да бъде засегнат още веднъж. Беше казано също така да има намаляване на бюрокрацията в тази област. Да, етикетирането на овче месо. Много колеги в комисията смятат, че относно овчевътството малко сме прекалили, защото в този а, сектор а, овцевътството е в неизгодно положение. Искам да покрепя колегата Магинес и също и по-нататъчното развитие на кокошките а, носачки които се отглеждат в клетки. Трябва да видим и разпоредбите, свързани с този тип дейност, така че да не се стигне до изкривяване на конкурентоспособността. Така, Йоргос Папастамкос има думата. Благодаря, господин председателю. Кали динами, кире Το μήνυμα της χθεσινής μας συνάντησης με τον Επίτροπο... Благодаря, господин председател. Пожелавам успех на полското председателство. Основният извод, който можем да направим от е, вчерашната ни среща с комисаря Чолош за селското стопанство. Се опитаме да обобщим е, реакцията на колегите е, е настоятелното искане в е, финансовите перспективи 2014-2020 е, да предвиждат повишаване, а не понижаване на финансирането на ОСП в сравнение с това, което предлага Европейската комисия. Защо се отнася до външното измерение на ОСП, господин министър, то включва и отношенията, разбира се, с Световната търговска организация. И трябва да кажа, че аз споделям изцяло казаното от колегата Магинес. Що с нас е до безопасността на хранителните продукти и реципрочното прилагане на стандартите в тази област, равноправното прилагане, прилагане на, на стандартите. Това е равноправна, това е справедлива е, световна търговия. Що се нася до кръга преговори Доха, които не стигнаха до никъде, независимо от всички декларации, срещи на най-високо равнище, Г20, къде ли не, графици, е, обещания за напредък, е, нищо на практика и, и така все се храним с надежди. Аз бих искал да споделя с вас едно, ако щете, творческо предложение. Знаем, че търговските потоци в селското стопанство е, възлизат на около 7% от международната търговия. Но това всъщност е препани камъка е, в хода на преговорите Доха тъй като е, селското стопанство е от особено относително значение за някои отделно взети държави, региони и по-отделни продукти. И това е напълно разбираемо на политическо равнище. И предложението ми е, има два взаимосвързани аспекта. Не бихме ли могли да оставим селското стопанство извън предметния кръг на преговорите в Дох, за да постигне напредък по други глави. Без да забравяме главната цел най-сетне на този кръг преговори Доха, а именно хармоничното интегриране на всички държави в процеса на световната търговия, в това число развиващите се страни, така че е, чрез СТО да се канализира по-подредено и е, помощта за развитието на тези страни. Така че като извадим селското стопанство от кръга на преговорите, мислим, бихме могли да постигнем по-бърз напредък в Доха и това предложение би трябвало да произлезе от Европейския съюз. И в тази връзка, втори аспект, да се създаде една световна организация за селското стопанство, една отделна световна организация от СТО, която да бъде натоварена с търсенето на решения на въпросите за безопасността, за, разбира се, в това число и за е, справедливото разпределение на търговските потоци в световен мащаб. А сега все така в рамките на СТО възникват въпроси за селското стопанство, и е, целият процес на преговори се препъва в тези сякаш непреодолими въпроси. Ако създадем една нова е, международно правна архитектура, бихме могли, мисля, да постигнем напредък. Защо не по аналогичен начин да се мисли и за една световна организация за околната среда? Ето, ето това е, подхвърлям на вашето внимание за евентуален размисъл. Благодаря ви. Сега Луис Капула Сантос и след това председателят Бове. благодаря, господин председател, господин министр. Аз вече имаш възможност да пожелая да ви пожелая успех по време на полското председателство. Парламент залага големи надежди на полското председателство. Радваме се за амбициозната програма, която ни представихте и за това, че програмата е доста всеобхватна. Сега искам да задам два основни въпроса. Каква е вашата стратегия, свързана с бюджета от една страна? Ние знаем, че вие споделяте нашата загриженост, свързана с неадекватното предложение на комисията. какви инициативи планира вашето, пред, вашето председателство, така че предложението да бъде променено? На следващо място въпросът, свързан с справедливост, равнопоставеност при <clears throat> разпределенето на помощта между държавите членки. Трябва да има а, доста подобрения в тази насока. А, така че всички тези цели а, да бъдат изпълними. Жозебове. Oui, uh... uh, аз uh, се радвам, че ще може през едните 6 месеца да работим с полският министр на земеделието. Надявам се, че това ще бъде едно плодотворно сътрудничество, защото вие, както посочихте, Польша е голяма е, земеделска страна, където селените играят, е, е, изиграха много голяма роля в борбата срещу комунизма в Польша. И е, е, трябва да поздравим полските селяни за ролята на солидарност, земеделската солидарност в Полша. Искам да повдигна въпроса за справедливостта в разпределянето на помощите за европейските селяни. Не може да имаме един на Европа, ако няма подобна равнопоставеност и справедливост. Въпросът за дребните селски стопани – е много специфичен. Той беше е, е, посочен от комисара Чолос и е, той трябва да бъде взет предвид при законодателните предложения по време на вашето председателство. И тъй като е, в Полша е, земеделската тъкан е много основна част от економиката на страната, този въпрос е много важен. Това първо. Второ, искам да повдигна въпроса за промишленото земеделие. Вие свързахте този въпрос с околната среда, с международните отношения. Ние се тревожим от това, от начина по който големите промишлени групировки, имам предвид Смитфилд, например, изземат селско-стопанското производство, концентрират зелтовътството, особено свиневътството – виждаме какво става в различните страни, било Полша, било Румъния и в други страни, трябва да бъдем много бдителни, защото тези големи международни компании имат интереси, които противоречат на интересите на селените. Трето, вие споменахте въпроса, но без да се задълбочавате, а то е следният. Става дума за а, дебатите за генномодифицираните организми. Знаете, че миналата година парламентът гласува предложение за нов, а, нормативна уредба, позволяваща на някои страни да забраняват а, ГМО. А, бих искал да знам вашето мнение по този въпрос. Благодаря. Благодаря, Жозе. Аз също ви благодаря, господин министр, че сте тук днес сред нас, за да проведем тази дискусия. Искам да се присъединя към казаното от колегите преди мен. От една страна се говори за това, че е, земеделието е, трябва да бъде разглеждано и в контекста на търговията, но и госпожа Магинес справо каза, че съществуващото законодателство трябва да бъде прилагано в европейски мащаб. Един пример за това е отглеждането на кокошки и носачки в клетки. Това законодателство не е транспонирано все още във всички държави членки. Ам, а, значи, не може да се изискват а, стандарти и, и и мерки извън Европа, когато тези стандарти не се спазват в рамките на Европейския съюз. Спешно има нужда от резултати. Надяваме се, че Полша като земеделска страна ще положи усилия и ще изпълни тези изисквания. Да, виждаме, че здравето е на първо място във вашата програма, продоволствената сигурност също е на предно място във вашата програма. Надяваме се, че продоволствената сигурност ще придобие още по-голямо значение. Виждаме, че населението на Земята се увеличава и с това ще се увеличи и нуждата от хранителни продукти. Има много потенциал, който трябва да бъде използван, имам предвид като земеделски региони. Говорим също за справедливото разпределяне на средствата на директните плащания. Говорим за тавани, за регресивни плащания. очакваме да има справедливо разпределяне на тези средства. Разбира се, и дискусията, свързана с отдалечените региони, също е важна. Ако не разрешим този проблем, то а, а, земеделските стопани ще бъдат недоволни и това ще е оправдано. Трябва да, да разберем. А, защото когато физи... регионите физически са в неравностойно положение, те економически са в неравностойно положение. И така, това е за сега. С нетърпение очаквам вашите отговори. Благодаря. Мар... Мартин Хойслинг. Господин министре, тази сутрин имахме възможност да говорим с вас и да обсъдим а, в... някои въпроси. Парламента подкрепи а, земеделските реформи, реформите в а, ОСП. А, обаче, а, е, смятате ли, че съвета ще може да се изготви една единна позиция, защото времето напредва, необходими са реформи? Въпросът ми към вас е дали може да се съгласите към, с, с предложението на парламента и да го подкрепите по време на срещите на съвета. Въпросът свързан с табаните. парламент изготви конкретни плащания, как трябва да изглежда този процес също и, и за включване на а, трудовата, на работната а, ръка в а, отделните предприятия. как а, смятате а, и каква е позиция, как смятате вие и каква е позицията на вашето правителство? От TJ Санко ще има скоро ново предложение в Европа да бъдат либерализирани пазарите. Какво смятате вие по този въпрос? Так, такава либерализация поражда загриженост у нас. Друг въпрос е свързан с бъдещето на политиката за ген, ген, генните технологии. Какво, из... какво ще кажете по този въпрос? Как може да се запази земеделието от такива технологии? И сега, госпожа Родос вече а, спомена темата за млякото. Е, и вие, както разбрах, не сте доволен с статуквото. Какво конкретно смятате да предприемете в сектора на млекопроизводството? Всички сме на едно мнение, че дискусията относно млекопроизводството не е приключила и също знаем, че квотите ще бъдат премахнати през 2015 година. Благодаря, Мартин Албердес има думата. Благодаря, господин председателю, господин министри. Извинете, че аз трябваше, между другото, да бъда на една друга среща, но се опитах да дойда на време и тук. От 1990 година многократно съм посещавал вашата страна, като преди това като член на германския парламент, след това като член на Европейския парламент и при всяко посещение след една-две години се виждаше как Полша се развива в положителна насока, че дори и младите хора се опитват да опитват да пренесат за развитието на Полша. Ще ви кажа съвсем открито. Обнадежден съм, че ОСП през това полугодие ще бъде изведена на преден план по време на полското председателство. Впечатлен съм от казаното от вас – Е, преговорите, които се водят е, за реформите в ОСП, не трябва в крайна сметка да доведат до повече бюрокрация, повече утежняване на процедурите. Трябва да работим съвместно, така че е, земеделската политика да бъде опростена. Има нужда от една опростена земеделска политика. Още веднъж искам да подчертая, че ние искаме в бъдеще земеделието да е ефективно, така че да могат да бъдат изхранени милиардите души по света, да бъдат произвеждани необходимите хранителни продукти. Радвам се за това, което казахте по-рано, че трябва да работим. Всъщност, вие споменахте, че европейското земеделие вече е най- устойчивото земеделие световен мащаб. Сигурен съм, че ще направите всичко възможно през следващото полугодие, за да работите за подобряване на ОСП. Е НП ще ви подкрепи изцяло. Благодаря ви. Благодаря, Джеймс Никълсън. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Ще спомена само няколко въпроса, които смятам за важни. И аз бих искал да кажа добре дошъл на представителя на председателството. Предстоят ни интересни дни, като се има предвид, че се обсъжда финансовата перспектива. Когато аз станах член, за първи път депутат, ОСП беше 55% от бюджета, сега е 39%. Какво ще бъде през 2020? Дали това съкръщаване на бюджета за селското стопанство ще продължи? И ще ще можем ли да гарантираме продоволствената сигурност? Това е въпросът, който тревожи всички ни. Защото суровата реалност е следната. Ако не субсидираме, ако не подкрепяме производството на храна, потребителят ще трябва да плаща допълнително в магазина. Защото няма, не е възможно да има а, ефтина храна при това положение. Искам да се присъединя към онези, които, което казаха, че вие а, а, трябва да работите за забрана на кафезите за промишлено отглеждане а, на пилета. защото трябва да се гарантира, че това, което е решено, на, на практика се прилага. Бих искала да чуя а, малко повече за а, пакета за млечните произведения и млякото. До голяма степен а, става дума за сделки, за, за, за това, което засяга производителите, това, което засяга онези, които преработват млечните продукти. Но нищо не се казва за онези, които реализират а, на, на пазара на дребно тези продукти. едва през 2017 година ще влезат в се почувстват тези мерки, защото най-малко две години трябва докато се приложат, след това още време докато се усети тяхното въздействие. А, не може да имаме контролирано а, а, разширяване на млекопроизводството, може да имаме експлозия, защото, защото това е нещо, от което се боя. Защото ако се върна към това, което каза Мариан Фишел Болс, че ни трябва меко кацане за млечния сектор. Но много трудно е да се представим как ще стане това меко кацане, ако изобщо някога стане. Значи, по ваше време, нашето председателство трябва да работим за постигане на тази цел и това е нещо, което е неотложно, защото според мен пакета за млякото и млечното млекопроизводството е, е много важен. Той, той трябва да а, бъде а, изпълним. Благодаря, Джим. Аюзо. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр. Благодаря, че дойдохте на нашето заседание днес. Знам, че вашата работа не е а, лека. Ще се присъединя към това, което каза Мартинес. В, в най-добрия случай бюджета за ОСП ще бъде замразен. Тоест, същите пари ще бъдат а, разпределени между по-голям брой страни. Тоест, положението не е розово селско-стопанските производители трябва да плащат повече за фураж, за торове. Изправени са пред по-голяма конкуренция. По-стрикни стандарти, що се отнася до а, хуманното отношение към животните, евентуална забрана на генномодифицираните организми. пазарната концентрация на е, разпределението и пазарната реализация са толкова концентрирани, че се е, появява една голяма празнота между производителя е, и пазара. Не знам как ще се справите с този пазар. Много колеги вече споменаха въпроса за разпределянето на фондовете между страните членки. Как смятате да решавате този проблем? как ще е, подходите към въпроса за е, победните региони, е, където хората се отказват от земеделието, защото то не е доходоносно. Също искам да попитам и за сигурността на храните. Наред с въвеждането на нашите стандарти в трети страни, не трябва ли да помагаме на изпълнение, за изпълнението на европейските намерения и проекти в европейските страни. Защото това е необходимо в някои страни от Южна Европа. Това има голямо значение за сигурността на храните и ще доведе до значително намаляване на въглеродните емисии. Бих искал да знам какво мислите по тези въпроси. Благодаря, госпожо Юсо. А Юсо? Господин Stoliniczka. Nie mogłem być tej wcześniejszej części ze względu na to, że jest również pani minister Binkowska i byłem na komisji. Не, не, не можах да изслушам уводното слово на господин министъра, защото трябваше да присъствам на заседанието на друга комисия. Но бих искал да поздравя полското правителство за това, което е, е включило в своята програма, това са все въпроси, които живо ни интересуват. Вашите приоритети отговарят на нашите. И мисля, че по време на криза и на трудни преговори за общата селско-стопанска политика е добре, че се поема председателството от Полша и е, от вас, господин е, министр. Трябва да се борим за повече средства за ОСП и тези средства трябва да бъдат е, разпределени между страните по честен и отговорен, справедлив и отговорен начин. Това е основното в нашата стратегия, господин министр. Искам това да почетая дебело. Много съм доволен, че по време на вашето председателство ще работим с един отличен екип. Ще работим с вас и вашите сътрудници, господин министр, високо квалифициран екип. И казвам всичко това не случайно. Казвам го, за да стане недвусмислено ясно, че ние трябва да се възползваме от възможностите на този екип. Да се възползваме от всичко това, което ще ни предложи полското председателство. Защото вашите приоритети трябва да доведат до приемането на един законодателен пакет. Ако не приемем подобен пакет, няма да има осезаеми резултати от вашата работа. Страните членки трябва да заявят е, своите искания, за да знаем как да подходим към този пакет. Искам да попитам как върват преговорите ви с комисията. Има ли е, някакви изгледи подобен пакет да бъде прият в скоро време? Друг важен въпрос е финансовата рамка. За нея стана дума вчера. Както, знаете, е, както знаем, вие вече провеждате консултации по този въпрос. Искам да знам какво е вашето становище по този въпрос. Ще можете ли да защитите а, нашите интереси а, е, пред е, а, комисията? Знаете, че ние искаме не по-малко, повече пари и то с основание. Но какво е мнението на другите министри на земеделието в съвета? Искам също така да попитам и следното. То се отнася до пакета за качеството на храните. Какъв е графикът за приемането на този пакет? На нас би не се искало комисията да излезе с а, мерки а, е, за пропагандирането на нашите селскостопански произведения и то колкото може по-бързо. Ние в Польша имаме известен опит в пропагандирането и на нашите селскостопански произведения и обясняването на техните предимства. И още един въпрос, по който често възникват разногласия. Щекотлив въпрос. Това, разбира се, са от нашите отношения с Руската федерация. Искам да призова всички депутати да бъдат солидарни по този въпрос, защото някои страни могат да изнасят пресни селско-стопански произведения в Русия, а други нямат тази възможност. Защото отношенията с Русия са особено важни в светлината на нашата търговия с селско-стопански произведения. Поздравявам намерението на господин министър да работи опорито за решаване на тези въпроси. Благодаря. Благодаря, господин Оленичък. А и сега последен въпрос. Господин, благодаря, господин председател, господин министър. Добре дошъл отново. Имам два кратки, кратички въпроса. Бихте ли ни казали вашето мнение за бюджета, предложен от комисията и новата структура, където почти 15 милиарда а, от а, парите а, а, се а, а, вземат от втора функция и се прехвърлят друга, дали тези средства изобщо някога ще бъдат е, използвани за селското стопанство, е, е въпрос, който всички си задаваме. Не, за нас не е ясно как ще стане на практика това. Питахме вчера и комисара по този въпрос. Как ще бъдат изразходени тези средства в хода на финансовата а, е, а, е, година. Втори въпрос. Става дума за законодателното предложение на комисията да предостави на страните членки решението да разрешат или не генномодифицирани организми. Питам се, как смятате да изпълните а, това решение? дали това ще бъде един от вашите приоритети, изпълнението на решението за предоставяне на а, нормативната уредба на генномодифицираните организми на страните членки. Благодаря. Джордж, а, а сега а, господин министр, а, чухте въпросите, чухте амбициите, и тревогите на депутатите. Сигурен съм, че по време на 6 места на вашето председателство ще постигнете много, но сега имате думата, драги Марек, за отговори. Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, позволете ми най-напред да кажа, че с голям интерес изслушах вашите изказвания. Като потомствен селски стопанин и парламентарист през последните 18 години, аз съм високо впечатлен от качеството на, на вашите изказвания, което, впрочем, сочи, че е на лице и сериозна възможност да придвижим напред реформата на ОСП. Трябва да намерим необходимото време, да се въоръжим с необходимото търпение, но според мен резултати ще има. Днес говоря пред вас като представител на председателството на Съюза, така че е, за мен би било трудно да споделям личните си мнения. По някои въпроси обаче вие настоявате да получите личното ми мнение и аз е, ще се видя принуден да го споделя с вас. Но, както казах от самото начало, ролята ми ще бъде преди всичко да създам необходимите условия за дискусия и компромис в рамките на съвета. Също така обаче, ако ми позволите и а, без а, да а, е, накърнявам чието е било самочувствие, бих казал, че следва да се е, възползвате от е, натрупаното ускорение в парламента, помежду ви, така че да обедините усилията си с съвета и всичко това да доведе до положителен изход за селските стопани, но и за потребителите. Нека не ги забравяме. В крайна краища ние не произвеждаме за удоволствие. Целта е да снабдим потребителския пазар с хранителни, висококачествени и безопасни хранителни продукти. Сега, позволете ми да се захвана с предългия списък въпроси, които ми зададохте и, както каза господин председателят, дебатите относно реформата на ОСП започват при условията, в контекста на многогодишната финансова рамка. Аз как гледам на, на, на нещата? Селското стопанство, според мен, изостава в хода на реформата на ОСП поне с две години. Знаете, бе направен преглед на общата сълскостопанска политика и, и тогава можеше да се възползваме от е, възможността да, да определим евентуалните промени в ОСП. Решихме обаче да изчакаме появата на новата финансова рамка и аз се опасявам, че сега пък ще станем заложници на тази финансова рамка. И вече всякакви компромиси ще трябва да се полагат в рамките на финансовата рамка, на финансовите перспективи. Според мен обаче, тези финансови перспективи противоречат на основната ни цел в рамките на ОСП, а именно опростяването на нейната архитектура. Знаете, имаме два стълба, е, които поначало трябваше да, да бъдат оптимизирани. Сега на хоризонта изгрява нещо ново и аморфно, като трети е, стълб. Вече не генерална дирекция селско стопанство ще взема изключително решенията относно тези заделени милиарди е, в случая извън първия е, и втория стълб. И вие заявихте своята загриженост. Е, Джордж Лайн бе сред онези гласове, които запитаха дали тези пари въобще биха се върнали в селското стопанство. И значи трябва да се запитаме дали предлаганата финансова рамка е наистина подходяща за отговаря на интересите на онези от нас, които държат на селското стопанство. Господин Папастанкос зададе въпрос за бюджета и за външно-търговските отношения на Европейския съюз, Доха, Меркосур и така нататък ясно трябва да осъзнаем, че в рамките на външно-търговската политика селското стопанство пак е своеобразен заложник на напредъка на преговорите относно услугите в международната търговия и всякакви други стоки. Опасявам се, че селското стопанство няма да може да се изтръгне от е, е, това заложническо положение, като разбира се, аз не мога да допусна селското стопанство да бъде принесено в жертва на преговорите в тези други области. Да, разбира се, селските стопани спазват редица стандарти за качество и безопасност, на хранителните продукти и при това са проведени да се съобразява с либерализацията на селскостопанските пазари е, и навлизането на тях на селскостопански произведения, които не се произвеждат при същите условия. В това число за опазване на околната среда. Ние така е, старателно се грижим за опазването на околната среда в Европа, а другите не хаят. Така че, вероятно, е необходима една по-задълбочена дискусия. След като очакваме так такива, спазването на такива високи стандарти от е, европейските селскостопански производители, както по отношение на качеството на продукцията, така и по отношение на опазването на околната среда, то вероятно ще трябва да настояваме производителите от други части на света да се съобразяват с същите стандарти. Стратегията е, по отношение на бюджета. Знаете, е, дискусията е в своя зародиш. Все още и според мен нищо не е окончателно решено за сега. И значи ще зависи от всички ни, от вас и от нас в съвета, да убедим економистите, политиците и накоплаците, да ги убедим, че общата селскостопанска политика заслужава бюджетно финансиране най-малко на сегашното равнище за, за следващия период – да ги убедим, че ние сме в състояние по един ефикасен, по един рационален начин да освоим тези бюджетни средства. Ако ме питате направо за пряко за преките плащания, имаше немалко такива въпроси, нека ви върна въпроса. Положението, при което латвийските селски стопани получават 94 евро на хектара, френските земеделци 550, гръцките 560 на хектар. По това положение, питате, и аз питам, справедливо ли е? След като плащанията бяха отделени от обемите на продукцията, вижте какво става с свине, свиневътството което, което не е рентабилно. Възможно ли е, е да имаме конкуренция на единен пазар при една и съща изкупна цена, а в същото време субсидирането на фуража, примерно на ечемика и други, в едни страни да е три пъти по-високо, отколкото в Латвия. Как може, съответно, латвийското свиневътство да се конкурира с останалите. Общата сълскостопанска политика в сегашния си вид е толкова бюрократична, бюрократизирана, че е обща само по названието си. Понеже разлики е, в плащанията има не само между държавите членки, а и между отделни части от една е, отделно взета държава членка. Така че ние по същество всъщност нямаме обща селско-стопанска политика, тя е обща на дело, на, на, извинете, на думи само. Е, е, ние не, имаме дори повече от 27 отделни селско-стопански политики. Е, някои от които са така противоречиви помежду си, че дори просто не могат да бъдат съпоставени. И ако търсим източниците на растежа в Европа, аз непрекъснато повтарям, че селското стопанство може да бъде един от основните двигатели на растежа в Европа, при условие обаче, че погледнем на европейското е, селско стопанство, както в краткосрочен план до 2020 година и в дългосрочен план, до 2050 година, ако успеем да съчетаем тези е, два хоризонта. Ако взето обърнем гръб на е, случилото се до сега през последните десетилетия. Знаете, основната цел на ОСП поначало е да се постигне е, само задоволяване на Европа в продоволствено отношение. През последните обаче 20 на години е, бе необходимо да се справяме с противоположния проблем, за свръхпроизводството. Сега обаче светът е съвсем друг, потребностите са радикално променени и всеки от специалистите казва, че към 2050 година ще ни е необходимо нарастване на продоволственото снабдяване с 80 до 100% в сравнение с днешните обеми. Откъде ще вземем тази храна? Ще трябва ли да изсичаме нови гори или пък да интензифицираме, да направим по-ефективно селскостопанското производство е, там, където то вече е, е установено. И въобще става въпрос за възможността Европа да увеличи обема на селскостопанската си продукция. Вие, мнозина от вас, е, засегнахте въпроса за най-необлагодетелстваните райони по втория стълб. ОСП се грижи за тях. И аз бих казал, че условията за едно устойчиво, балансирано селско стопанство в тези по-неблагоприятни райони се е, компенсират до някъде от плащанията и те се основават, те би следвало да се основават на по-високата себестойност на продукцията. И всичко това би трябвало да отиде в първия стълб стълба на преките плащания. Така че ако питате какво мисля аз е, по този въпрос, знаете, в съобщението на комисията от миналия ноември е, се говори за, различни, за припокриването на различните е, е, плащания и площи. Аз винаги е, съм казвал, че при плащанията следва да се отчита диференциалната рента. като в диференциалната рента, разбира се, се включат и разходите за опазването на определена околна среда, особено ценна за, като, като е, природно наследство на Европа опазването на тази околна среда, повишава себестойността на селскостопанската продукция. Толкова често водим продължителни разговори за първия стълб. Защо? Защото там е турбата с парите. Повечето пари са в първия стълб и аз как гледам на това? В рамките на първия стълб и на, на основата на, на тези нови критерии, които току-що нахвърлих, би следвало е, селските стопани да получават допълнително заплащане за постигнат над средния стандарт за качество на продукцията и опазване на околната среда и това качество може да бъде калкулирано, може да бъде изчислено количествено за всеки отделен селскостопански е, район. Могат съответно да се влагат и, и средства за енергийна ефективност, за екологосъобразност, за е, противодействие на климатичните изменения, но всичко това е факултативно и то би трябвало да се финансира по втория стълб. Ако днес близо 90% от средствата се изразходват по първия стълб, едва ли можем да твърдим, че всички земеделски стопани по собствена инициатива биха проявили интерес към въпросите за опазването на околната среда, климатичните изменения и така нататък. Едва ли. Между другото, благодарение на един ваш колега, член на Европейския парламент Калиновски, който на времето преди присъединяването на Полша участваше в преговорите е, с Европейския съюз, благодарение на него е, ние е, стимулираме с европейски пари така наречените активни земеделски стопани. И това не означава просто да произвеждат продукция, а да бъдат и активни в интелектуално отношение. Да, да предлагат нови идеи. И един такъв активен селски стопанин може да получи е, с 40 до 50% повече от останалите под формата на, на субсидия за модернизиране на производството. Ето защо селско стопанство в Польша е, се промени така радикално за толкова кратко време. И този полски опит мисля, може да бъде разпространен навсякъде в Европейския съюз. Така че, ако ме питате за справедливото разпределение на средствата, представителката от Латвия е, говори за, за тази ножица между 80 и 120% от средното, говорят за 90% без таван. Не, не, това не трябва да става механистично. Разпределението трябва да се основава на обективни критерии. Вероятно няма да успеем да, да въведем такива критерии до край на този етап, но по принцип задачата трябва да се приеме. Много от въпросите бяха свързани с съдбата на дребните селскостопански производители. По-настоящем, предвид твърде бюрократизирания характер на освояването на средствата, по ОСП в много държави членки, в това число в Полша, в Гърция и прочее има твърде тежки административни изисквания за проверка. Самите суми не са кой знае колко големи. А, и при това би трябвало да помислим за някакви глобални плащания, за, за е, изплащане на по-крупни суми е, и при олекотен е, режим на контрол. И също така да помислим за активизирането на втория стълб. Така че селските стопани да останат по места, е, вместо да е, прииждат към градовете и, и в крайградските части да изникват е, квартали на, на новите бедняци. Значи повече средства би трябвало да се отделят и по втория стълб много от вас говориха за хош, за хуманното отношение към животните. Въпрос много значим. Още от зората на човешката цивилизация, когато човекът за пръв път е, е решил да отглежда животни за прехрана, тези животни е, са държани, отглеждани при условия, които са противоестествени. Много от вас говориха за отглежданите в кафези птици, разбира се, свободно отглежданите е, носачки в случая биха се чувствали и се чувстват много по-добре. И ние, разбира се, е, смятаме да зачитаме е, правата на животните. И пак, що се отнася до кафезите за отглеждане на птици, предвид опорочената конкуренция на единия пазар, аз повтарям, наистина, конкуренцията на европейския пазар е порочна предвид някои от тези мерки. Но системата на преки плащания в много значителна степен, пък дори в по-голяма степен, отколкото въпроса за отглежданите в кафези птици опоручава конкуренцията. Така че ако ще, бори, ако ще се борим срещу отглеждането на птици в кафези, нека не по-малко енергично се борим с порочния върху конкуренцията ефект на преките плащания. Ако приемете да съчетаем тези два въпроса, аз винаги ще бъда на ваша страна. Въпросът за ГМО. Ако в Европа изпитваме известни опасения във връзка с въздействието на ГМО върху човешкото здраве и околната среда, не на последно място биологичното многообразие и ако дадем решаващи правомощия на държавите членки в това отношение, то нека бъдем последователни. Нека постъпим по същия начин и по отношение на фуражите от ГМО. Нека спрем вноса на селскостопанска продукция от други части от света. Селскостопанска продукция, произведена технологично с ГМО. Тогава бих приел строгия режим. Ако обаче размахваме плашилото на, на ГМО в Европа, забранявайки ползването на ГМО в Европа, в същото време допускаме внос на продукция от ГМО, то всъщност кого защитаваме? Потребителите ли? Производителите ли? Или пък просто никого? Просто не, не знаем какви ги вършим. Kwestia pakietu jakościowego. Trzeba sobie zdawać sprawę, że konsumenci oczekują pełnej informacji. Пакетът за качеството. Не бива да забравяме, че потребителят очаква да бъде напълно осведомен. Не бива да забравяме, че ние, производителите, сме длъжни да произвеждаме хранителни продукти от максималното възможно, максималното високо качество, без риск за потребителя. Но това има своята цена. И да чакаме ли до 2017, за да въведем новите изисквания? Опасявам се, че общественото мнение няма да ни чака. Така че се надявам по време на полското председателство да се постигне компромиси по пакета за качеството и оттам нататък да се започне изпълнението на съответния план за действие. Себестойността обаче, цената на този нормативен пакет за качеството на хранителните продукти ще трябва да бъде платена от някого и тя ще бъде платена и от едните и от другите, и от производителите, и от потребителите. Вие много говорихте за разпространителската верига и за мястото на първичния е, производител. Къде, къде попада той? Там някъде с преработвателя и търговеца на едро. В продължение на години се работи по този въпрос. Аз съм запознат с вашите доклади и трябва да ви кажа, не съм особено удовлетворен. Набелязват се някои решения, които уж да заздравят положението, позициите на производителя, евентуално на преработвателя, но всъщност оставам с впечатлението, че политиците се боят да се захванат с търговците на дребно, да се преборят с тяхното господство. Така че, надявам се, ако вие сериозно гледате на зададените от самите вас днес въпроси в това отношение, да се опитаме заедно да погледнем как да се преборим с господството на, на търговците над преработвателите и производителите. И, и така, веднага стигаме до някои от зададените въпроси за реформата е, в млекопроизводството. След е, прегледа, след обзора, направен през 2009 година, ние поехме ангажимент да анализираме пазара на, на мляко и млечни произведения в Европейския съюз е, до 2012 година. Ако не греша, обаче, Европейския Европейският парламент има едно изменение е, по този въпрос за анализа на пазара. Бих искал да подчертая обаче, че е, преминаването от квоти към договори, чието условия все още не са съвсем добре известни, пораждат съмнение, лично у мен, имайки предвид, че Полша има сериозна квота и сериозен пазарен потенциал. Аз би трябвало а, е, да съм за пълната либерализация на а, е, пазара на мляко. Ако този пазар се либерализира, ние ще можем в Польша много бързо да увеличим производството. Обаче в същото време съм сигурен, че всички в Европа, не само ние в Польша, съвсем скоро при това бихме могли отново да попаднем в капана на свръхпроизводството. Така че, според мен, от времето на, на кризата, от 2009 година насам, не сме имали достатъчно време, за да, за да добием представа за, за нещата. Ако се окаже, че пазара е все така е, в дисбаланс, опасявам се и, и планът за действие ще трябва да бъде изменен. Аз е, му, сега нали, говорих за господството на търговците на дребно е, над преработватели и производители. И ако квотите бъдат заменени от такива вертикални договорни отношения, то след 2-3 години бихме могли да се е, е, окажем е, с няколко олигопола, контролиращи цялата верига и по-добре ли ще бъде първичният производител при това положение не е много сигурно. Предлагат се, предлага се лимит от 3,5% за целия европейски пазар. Това е интересно предложение, обаче е, се чудя дали, дори ако успеем политически да наложим това решение, дали ще можем да е, го е, приложим административно. Аз съм склонен да, да бъда по-предпазлив, по-реалистично настроен, ако щете. Така. Господин Оленичък засегна въпроса за европейската солидарност в търговските отношения. Въпрос от значение както за отношенията ни в СТО, а и с Меркосур, а и в значителна степен с Руската федерация. Знаете, ние сме съседи, добре ги познаваме руснаците, не само защото сме им съседи. И в хода на преговорите ние бихме искали и, и можем да помогнем на цяла Европа. Русия е партньор, с който може да се преговаря не само чрез размяна на кореспонденция. Руските политици обичат да се разговаря с тях пряко. И разбира се, в това отношение е, белгийците, холандците много добре се възползваха от е, това. Те бяха инициатори на споразуменията между ЕС и Русия връзка с последната бактериална криза и се подписа едно много щедро за Руската федерация споразумение. Необходими са обаче по-нататъчни разговори между Комисията и Русия, но и между Русия и отделни държави членки. Защо? Ние все още не си даваме сметка колко различни са нашите системи на инспекция, на ветеринарно-санитарна инспекция в различни отделните държави членки. И аз не съм изненадан, че един вносител на селскостопанска продукция в Европа определено би искал да е наясно с инспекционния режим. Вносителят има право на такава информация предвид происхода и местоназначението на вноса. Ако отношенията с Руската федерация бъдат договорени по-прецизно, то и поведението на руската страна не би било вече така селективно по отношение на една или друга държава членка. Така че е, можем да си пишем с руснаците, но би трябвало да намерим време да се срещнем с тях, ако разбира се, продължаваме да твърдим, че руския пазар е важен за европейското селско стопанство. Според мен той е важен. И така, госпожи и господа, твърде вероятно е да не съм отговорил на всичките ви въпроси, но позволете ми още веднъж да подчертая, че аз съм е, високо впечатлен от днешната дискусия. А, господин Бабуховски е, е, ми напомня, че много от вас проявяват интерес към таваните, към пределните стойности. Не бих искал да се... Не, нямах и намерение да се занимавам с всички аспекти е, на този въпрос, но аз бих искал да нахвърля три неща като храна за размисъл за вас. Всички сме приели, че бъдещата реформа би следвало да доведе до упростяване на ОСП. Онова, което което се очертава обаче в новата бюджетна рамка, не води до реално упростяване. Ако вземем предложенията на комисията през ноември месец, направени през ноември, и там не, не виждам кой знае какво упростяване на ОСП. Да вземем въпроса за така нареченото позеленяване. Каква е идеята? всички държави членки да приемат общи стандарти. Е, така нареченото кръстосано спазване или кръстосана съобразност, е, що се отнася до режима на опазване на околната среда. Всеки ще проверява всеки го. И и после ще се наблюдават добрите е, принципи на земеделска практика. И за изпълнението само на тези три неща, е, при изпълнението само на тези три неща, европейската обща селскостопанска политика вече ще бъде достатъчно зелена. И всичко това може да попадне във втория стълб, като факултатив. Вторият въпрос е за таваните и дегресивните плащания. Ако бъдат заделени по-малко ресурси за преките плащания, т.е. плащания за самата готовност за производство и насочим повече средства към кошницата за модернизация, е, конкурентоспособност и иновации, то, госпожи и господа, въпросът за таваните няма да бъде чак такъв е, горещ картоф. И третия аспект на ОСП за активните фермери. Нека още веднъж кажа, активният фермер според мен е онзи, който има идеи за усъвършенстването на своята дейност, за повишаването на своята конкурентно способност и то в световен мащаб. И ако този фермер на всичкото отгоре произвежда висококачествена храна, той би трябвало да бъде и съответно възнаграден. Това е, госпожи и господа. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на министър Савицки. Благодаря е, за усърдието, с което той отговори на всички въпроси. Е, въпроси свързани с задачата на полско президентство, с програмата на полското президентство. Сега а, ще направим минутна пауза, за да мога да изпратя министъра. Grazie. Grazie. So we can take as much because we have another meeting uh, in end of August. Your proposal.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 adesso. Bene, allora possiamo iniziare e vi informo. И така, нека да продължим с нашата работа. Прескачаме девета точка от дневния ред. Ще отложим разглеждането на тази точка. От... Отлагаме гласуването по обща организация на селскостопанските пазари. Това се наложи, защото трябва да се обмисли стратегията на парламентарната комисия свързана с позицията спрямо съвета и комисията. И така, преминаваме към точка 10, зелена книга от предизвикателствата към възможностите и изграждане на обща стратегическа рамка за финансиране на научните изследвания и иновациите в Европейския съюз. Чувани Лавия е докладчик по становището. Давам думата, ако няма какво да каже. Да, добре, тогава преминаваме директно към а, гласуването. Надявам се всички да са си взели картите за гласуване. Ако е така, ще гласуваме с електронните карти. Всички ли са готови? Първи компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. От НП има един глас в повече, трябва да внимаваме. Изменение 6. Край на гласуването. Отхвърля се. А, не, коригира се. Предателя приема се. Приема се. Пето изменение го пропуснах. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Това също се приема. Седмо изменение на Николеско. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Осмо изменение. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега преминаваме към девето изменение на Паксас. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега отново има един глас в повече от НП. Продължаваме с гласуването. Десето изменение. Моля, гласувайте. Отново един глас повече от НП. 10 се приема. Да, продължаваме. Гласуваме по 11. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега към 12-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването по 12-то. Приема се. Сега преминаваме към 13-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към 18-то на Николеско. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 19-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис трети. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към 23-то. Моля, гласувайте. 23-то на Йовине. Край на гласуването. Смятам, че е отхвърлено. Преминаваме към 24-то на Николеско. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега 25-то. На Паусен ни други. Край на гласуването. Отхвърля се. 26-то. Ще има същото мнозинство. Край на гласуването. Отхвърля се. 27. Моля, гласувайте. <clears throat> Край на, глас... Край на гласуването. Отхвърля се. Е така, 28 на Дорфман. Край на гласуването. Приема се. 29 на Николеско. Моля, гласувайте. Приема се. Остава 300 изменение. 300 изменение. Моля, гласувайте. Отхвърля се. Сега гласуваме по така изменения текст. Приема се. Поздравления за докладчика. Доклад на... Поздравление за докладчика по становището. Преминаваме към следващата точка. Точка 11. Тук също ще гласуваме по точка 11. Споразумение между Европейския съюз и Марокко за либерализация по отношение на селскостопанските продукти и продуктите от рибарството. Лоренцо Фонтана е докладчик по становището. Това е едно становище е, за комисията Инта. Има е, изменения от е, депутати, които не са съгласни с части от становището. И така. Ще гласувам по измененията и ако самия доклад като цяло бъде отхвърля, няма да представяме становище на Инта. Иска ли докладчика да вземе думата. Ако не, преминаваме към гласуването. И сега гласуваме е, по първото е, изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Гласуваме върху доклада Фонтана. Моля, гласувайте. Приема се. И така приключваме с тази точка ще а, е, представим нашето становище на комисията Инта. И така преминаваме към следващата важна и интересна точка от дневния ни ред. Точка 12. Как да се избегне разхищаването на храни и стратегии за по-ефективна хранителна верига в Европейския съюз Салваторе Кароне е докладчик. Става въпрос за а, ефективността на хранителната верига. Това е важна тема, която още не е засегната достатъчно. Една трета от хранителните продукти а, се разхищават а, или се изхвърлят. Това е разхищение на ресурси. Води до увеличаване на въглеродните е, емисии. Ето защо се изготви това предложение и приключихме преговорите с Комисията по околна среда. Това е един доклад за нашата комисия. Има член 50 спрямо който се ръководим. И сега докладчика получава думата. Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко, текста вече беше раздаден. Тук става въпрос за доклад по, иници... по собствена инициатива. Докладът беше необходим последната причина – а, трябва да се постави един въпрос на първо място, а, въпрос свързан с разхищаването на хранителни продукти. Много дълго беше пренебрегван този въпрос. А, но всъщност разхищаването на хранителни продукти придоби много големи измерения и обеми. а, това е свързано не само с един морален или етичен проблем, това е свързано и с а, економически а, аспекти за това а, какви, а, с, какво е въздействието върху околната среда а, при разхищаването на хранителни продукти. Една трета от хранителните продукти, които са предвидени а, за консумация, а, се разхищават или се губят. А, 300 милиона тона храни се изхвърлят. В Европа и в Съединените щати са 150 кг на година хранителни продукти, които се ам, а, разхищават, а в Африка а, този обем е 11 кг. Хранителните продукти, които се разхищават годишно, са половината от производството на зърно в световен мащаб. Ако всички е, в света е, има такъв ритъм, е, то ще имаме нужда от три планети, за да може да се произведат необходимите хранителни продукти. Виждате какви са последствията и при разхищаването на хранителните продукти. Този проблем засяга най-вече развитите индустриалните държави, но има въздействие и отражение върху слабо развитите държави. проблемите са концентрирани най-вече в а, последните брънки от хранителната верига при а, дистрибуторите или а, а, консуматорите. В, а, обаче в Африка и Азия проблем е в началото на хранителната верига, където липсва съответната селскостопанска техника за обработка а, на хранителните продукти и има проблеми с технологиите за тяхното съхраняване. Затова и там се губят толкова много хранителни продукти. 90 милиона евро се разхищават в Европа на година. Разхищението на хранителни продукти е една тема, която трябва да придобие приоритетно значение в политическата програма на Европа. Държавите членки трябва да изготвят една стратегия, да се предприемат конкретни мерки, за да се противодейства на този проблем. А, да, целите са доста а, амбициозни, но пък а, те са изпълними до 2025 година. Този феномен трябва да бъде намален и всеки трябва да си поема отговорността от, в, по продължение на цялата верига, от полето до трапезата на потребителите. В училищата и университетите а, също трябва да бъдат предприяти съответните мерки, трябва да, да има разяснителни кампании и да се разяснат последствията от разхищението на хранителни продукти. Трябва да се създаде една гражданска култура на опазване на хранителните продукти. Има много организации, които прилагат, изпълняват проекти срещу разхищаване на хранителните продукти. Трябва да се въведе една система, която не само да намалява разхищаването на хранителни продукти, а също така да се е, събират е, хранителни продукти и да се предоставят е, на хора в е, е, неравностойно положение или е, социално слаби. Е, трябва да се предприемат инициативи, в това число и законодателни, така че да се предприемат мерки за справяне с този феномен. Е, важно е да се изготви законодателно предложение от е, комисията и да в доклада, който представяме, ние се фокусираме върху 2013 година. Това да е годината за борба срещу разхищаване на хранителни продукти. По този начин всички държави, всички и всички институции ще покажат, че се ангажират с този проблем. Благодаря ви. Готов съм да отговоря на всичките ви въпроси. Благодаря. Темата е много важна. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Започваме дебата по този въпрос. Благодаря, що се отнася до разхищението на хранителни продукти. Това е един много по-сериозен проблем, отколкото предполагахме. Една трета от хранителните продукти се изхвърлят. Не само в Европа се случва това и в Съединените щати. А, това има негативно въздействие върху околната среда. А, проблемът, както почерта и докладчика, а, се крие в транспортирането продукти, в тяхното съхраняване и така нататък. Това е един много сериозен а, проблем и трябва да гарантираме съществуването на една функционираща система в някои държави се изхвърлят много малко хранителни продукти, що се отнася до хранителните продукти, консумирани от потребителите. Може да направим едно сравнение. Същото се случи в енергийния сектор преди десетина години. Енергийния пазар беше наводнен от различни енергоисточници. Тогава, ако не се бяхме справили с този проблем, щеше да има проблеми, щеше да има ускъпяване на енергията. Ще ми се да сме по-искрени и по-честни с себе си, когато говорим за продоволствената сигурност и за снабдяването с хранителни продукти. Хранителните продукти няма да бъдат толкова ефтини, както са сега. В, в бъдеще няма да бъдат по-ефтини с хранителната верига трябва да постъпим така, както постъпихме тогава с енергията. Говорим не с енергийна ефективност. Трябва да има такава ефективност и по отношение на снабдяването с хранителни продукти. Защото хранителните продукти, скъпите хранителни продукти, които се произвеждат, трябва да бъдат консумирани в крайна сметка. Е, трябва да пуснем в ход един процес, който да гарантира ефективност е, при използването на хранителните продукти. Е, бях дете по време на войната, бях изпратена тогава на село и живеех с земеделски стопани, които пестяха храната и а, винаги а, правеха кръст върху хляба преди да го а, ядат. Това показва уважение а, а, към храната. Сега, като сметнем колко струва килограм пшеница, гриз, и друг вид фуражи за производството на, масло, на месо, ще видим колко се ускъпява продукцията. Също всичко, цялото това производство е свързано и с екологията. По-скоро трябва да разгледам нещата от екологична гледна точка, не толкова от економическа. Благодаря, госпожо Полсън. Искам да благодаря а, на докладчика за работата му върху този важен доклад. А, добре е, че 2013 ще бъде обявена за година за борба с разхищаването на храни. В цялата хранителна верига трябва да се вгледаме. Въпросът за разхищаването е повсеместен трябва да се свържат предводствената сигурност, политиката за развитие и където и да се разхищават храните, това е неприемливо във всички части на хранителната велига. А това, което обаче разхищава потребителя, е само върха на айсберга – би било добре доклада да даде повече подробности. Какви мерки, освен осведомяването, трябва да бъдат прияти, за да се преодолее разхищаването на храни във всички части на хранителната верига? Пропагандните кампании са необходими, но те се обръщат главно към потребителя, но трябва да видим и по-напред в хранителната верига. Второ, много важно е да се приемат еднакви дефиниции за разхищаването на храни, за да може да се борим с него по един и същи начин в различните части на хранителната верига. Такова, така препоръка би трябвало да се включи в доклада. Трето, задачата да преодолее разхищаването на храни до 2025 година няма да бъде постигната, ако нямаме практически мерки за пакетирането, етикетирането и преразпределение на храните, на личните храни на по, за по-бедните. Защото а, хуманитарните а, организации могат също да изиграят голяма роля за преодоляването на разхищаването на храни и подобряването на храненето в Европа. Този доклад трябва да изпрати едно силно послание, че борбата с разхищането на храни трябва да бъде наш приоритет. Благодаря. Лавия, след това господин Хаслинг. Благодаря, господин председател. Искам да Поздравя господин Карона за доклада за разхищаването на храни. Някои от цифрите в неговия доклад трябва да ни накарат да се замислим. 179 кг храна на човек се разхищават в 27-те страни членки на Европейския съюз. А тази цифра е а, значителна. Разбира се, за това виновни са не само потребителите, това разхищение, е, е, за него са виновни всички, по, всички на всички етапи на хранителната верига, от производителя до потребителя. И като имаме предвид, че до 2050 ще имаме нови 2 милиарда потребители и с 70% ще се увеличи нуждата от храни, а възможностите за увеличаване на производството на храни са ограничени. Има и други фактори. Наличието на вода, например, които биха ограничили нарастването на производството. В светлината на всичко това е ясно, че трябва да бъдем по-внимателни, за да избягваме разхищението, да използваме наличната храна по най-добрия възможен начин. Това трябва да бъде част от нашата политика за осигуряване на продоволствена сигурност в бъдеще. Затова трябва да призовем комисията да вземе по-категорични мерки в това отношение. Защото малките инициативи могат да помогнат за намаляване на това огромно количество храна, което се прахосва. Храна, която би може да се използва по друг начин. Правилата за етикетирането, например, са особено важни. Използването на храни, които са преминали срока си на годност, е, би трябвало също да се използва. Всичко това трябва черно на бяло да се включи в този доклад, за да може да се намали количеството храна, което се изхвърля или прахосва. Е, както госпожа Палсон ни напомни, през бедните години всичко това придобива много по-голямо значение – а то има значение и днес, във всички райони, където хората нямат достатъчно храна. Сега Мартин Хойслин. Благодаря на колегата за изготвянето на този доклад. Докладът е много добър. А, трябва да подчертаем, а, че също един проблем, а, който обаче няма да се разреши с един регламент. Ясно е, е да кажем на обществеността какво можем да си позволим. Някои въобще не са наясно какъв е обема на разхищаването на хранителни продукти. Хранителните продукти вече нямат никаква стойност. Е, за някои неща даваме толкова малко пари, че много лесно и безпроблемно ги изхвърляме в кошчето за буклук. Така не правихме преди години. Да, говори се за тук, е, тук че е, ще трябва да се изхранват все повече е, хора по света. Обаче казваме, че не можем да произвеждаме все повече и повече, а трябва с тези ресурси, с които разполагаме, да ги използваме по-ефективно. Това се отнася същото както и в сектора на енергетиката. да. А, не само това, което попада в крайния потребител се изхвърля, много това, което остава по полетата също се изхвърля. А, да речем, много малко, малките по размер картофи си остават а, на полето, защото са непродаваеми. А, има много продукти в супермаркетите, които попадат в кошето, също защото не отговарят на всички критерии. Това са много големи загуби. В различните страни проблемът е съвсем друг. Там много хранителните продукти се разхищават, защото а, не, не съществуват технологии за съхраняване, охлаждане на хранителните продукти, обработката им в политиката за развитие се говори само за увеличаване на реколтите, обаче трябва да се оптимират и системите за обработка на хранителните продукти. Това е решаващо. Има много големи потенциали, които в бъдеще могат да бъдат изчерпани. Трябва също да се засили обществената информираност за това колко хранителни продукти се разхищават и до какво води това. Е, трябва да приложим конкретни е, мерки за изпълнението на мерките и, е, и а, ще направим стъпка напред по този начин, като спрем да говорим само единствено за увеличаване на добивите. Yeah. Mit diesem Bericht wird ein äh, gesamt с този доклад се засяга един много важен основен проблем, свързан с благополучието, на което се радваме или не се радваме. В някои държави обаче благополучието не е възможно, тъй като, да речем, логистиката не функционира добре. Има в някои развиващи държави в които могат да се прилагат стабилизиращи политически мерки и да се премахне разхищаването на хранителните продукти още на самото поле, където се отглеждат. Цялата дискусия трябва да измести фокуса си, като апелираме не само към потребителите, но и към всички участващи в хранителната верига също трябва да сме самокритични и да кажем дали искаме е, да ядем само висококачествени продукти или други продукти, които също са така вкусни с висока хранителна стойност. Също за това не може ли да се яде и това, което е останало от предния, от предния ден. Храната е също така вкусна. Трябва да провеждаме такава дискусия, защото ако не се говори, ако не се изисква прилагането на стандартите и разпоредбите, няма да се постигне напредък трябва да има ефективно използване на ресурсите, на водните ресурси, на почвите, не може да се прилагат изисквания, да се налагат изисквания само на замеделските стопани. Трябва и отделните потребители да са наясно как да подхожат към този проблем. Трябва да се обхване и сектора на образованието, социалния а, сектор и така нататък. С други думи, всички комисии трябва да се обединят а, за едно а, съвместно разрешаване на този проблем. Не може земеделската политика сама по себе си да се справи с такъв проблем. Е благодаря, Грита. Сега Мария Магинес. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Мисля, че всички сме съгласни, че това е ужасен проблем. Става дума за прахосани храни, а не за нещо друго. Винаги ще има някакво количество храна, която се изхвърля, трябва да помислим как трябва, трябва да се рециклира, как, трябва да, как можем да използваме. Но ако разгледаме, спрем на терминът прахосани храни, много съм загрижен, че в развиващия страст между 6 и 11 а, килограма в а, страните южно от Сахара. И за това трябва да се помислим а, как да се намали прахосването на храни в тези страни. Ако погледнем кое е положението в Европейския съюз, Присъединявам се към а, госпожа Полсън. И мисля, че тези, които си спомнят това, което тя си спомня, по-трудно решават да хвърлят храна, която е годна за а, консумация. Мисля, че решаването 2013 да се обяви за година за борба с разхищаването на храни е добра идея. Има още нещо, което не трябва да забравяме. Във връзка с системата за качеството и оценката, потребителите искат най-доброто. Но трябва да се попитаме, ако ще имаме по-гъвкави норми, как това ще се отрази върху цената, която потребителя получава. Това е един економически въпрос, който не е третиран в доклада. Ако искаме да подобрим нещата и да прахосваме по-малко, трябва да се попитаме какви ще бъдат последствията за различните участници в хранителната верига, включително и производителите. Може би чрез изменения може да се реши този пропуснат въпрос, но доклада иначе е чудесен. Темата е много важна. Благодаря. Благодаря, Мариан. Сега господин Сикерски. Миналата седмица на пленарното заседание говорихме за намаляване на средствата за раздаване на безплатна храна на най-бедните, за най-бедните. Някои са бедни, защото нямат достатъчно доходи, защото са безработни и така нататък. Но най-много храна се прахосва от най-богатите и може би цената на храната е ниска. Знам, че образованието и разяснителната работа са важни, но трябва да помислим и за системни решения. Ако имате магазин или фирма, която иска да ви предоставя страна с Изтекал срок на годност на някои социални институции, е, тук обаче има разходи. Те трябва да плащат ДДС, да, да, да, да плащат транспорт и така нататък. Може би, е, не може би, е сигурно много по-ефтино ще бъде за тях, просто да изхвърлят храната. Значи тук могат да се намерят и законодателни, и финансови е, решения. Съществува и въпроса за търговските стандарти понякога един абсолютно годен продукт не може да бъде продаван поради това, че не изглежда добре. Това в такъв случай може би може да се раздаде безплатно на нуждаещите се. Необходими са и финансови инструменти мисля, че могат да се вземат ефективни мерки. Разбира се, съзнаването на проблема е най-първо като необходимост. Благодаря, господин Сикерски. Сега господин Дес. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за това, че се занима с една такава важна тема и то по такъв добър начин. В живота ми две неща а, имаха значение, две неща свързани с хранителните продукти. През 50-те години а, с моята баба събирахме а, пшеница, пшеница, която е останала на, на полето. Когато тогава нямаше достатъчно хранителни продукти и не се хвърляха никакви хранителни продукти, защото това е средство за живот. Днес виждате в супермаркетите пакетираните храни и човек вече губи представа какво наистина представляват хранителните продукти. През 90-те години бях в Бразилия с мои сънародници и вечер ядяхме в един ресторант – и ресторанта беше ограден с метална ограда. Когато чиниите бяха на масата, имаше покрай оградата млади хора, момичета и момчета на 60 и 70, 16-17 години, които носеха нейлонови пликове и ни молеха да им дадем това, което няма да го а, изядем. Забраниха ни в ресторанта да, да да им дадем храната, но аз казах, след като плащам за тази храна, аз решавам какво да правя с нея. И така, по този начин, още 15-16 души имаха какво да ядат тази вечер. Тези млади хора получиха остатъка от нашата храна. Понякога се очудвам как понякога така с лекота се изхвърлят и разхищават хранителни продукти. Е, никога няма да стигнем до това ниво, че вече да не се разхищават хранителни продукти, но нека да се опитаме е, да намалим това разхищение до минимум. В Германия става въпрос за милиарди, милиардни суми, за разхищаване на хранителни а, продукти. Значи при 80 милионно население стигаме до 8 милиарда а, евро, които се разхищават. Трябва да направим всичко възможно да намерим начини е, за предотвратяване на разхищаването на хранителни продукти, защото трябва да има предвид до 2050 трябва да се увеличи и двойно производството на хранителни продукти и също времено трябва да се намели разхищаването на хранителни продукти. Благодаря ви. Благодаря на Алберт. Сега има още трима колеги, които искат да вземат думата, обаче в 12 часа трябва да приключим, за да чуем и ам, заседанието на координаторите. Една... И аз исках е, да участвам в този е, дебат, защото състоянието на нещата наистина е шокиращо за да има полза от нашия дебат, трябва да приемем някаква стратегия. Как на практика ще се справим с този проблем? Първо трябва да осведомяваме обществеността за наличието на проблема. И за това предлагам на докладчика изменение да се включи препоръка за кампания за осведомяване на обществеността. Това може да се разглежда като пропагандна кампания за селско-стопанските произведения и по този начин тя може да бъде по-ефективна, може да бъде много полезна. Джим Николсън. Благодаря, господин председател. Да, е много интересен а, въпрос. А, тема, която не е от вчера. Разбира се, не може а, разхищаването на храни да се сведе до нула. Но, несъмнено, съществуващото положение подлежи на значително подобряване. А и аз раснах през 50-те години, спомням си баща ми на велосипеда, така прекусяваше границата към Южна Ирландия, където имаше повече храна, купуваше захар, конфитюри. Тогава имахме купонна система и по това време ценяхме повече храната. И той като се върнеше с това, което донасеше, това беше нещо високо ценено. Днес хората са разглезени от избора, който имат, от способността да купуват е, храна, вероятно на прекалено ниски цени, според мен поне е така. Мисля, че комисията може да направи доста много за преодоляване на този проблем. И също за сроковете на годност на храните. Виждаме ги в супермаркетите. Това е интересен въпрос. Някои смятат, че това е абсолютно смъртоносен срок, след който храната вече е смъртоносна, ако се консумира. Но аз мога спокойно да купа и купувам храни с изтекал срок на годност Готвя ги, ям ги и нищо не ми е станало. Трябва да бъдем малко по внимателни, да се върнем към някои от основните е, ценности на живота, наместо да главите ни да се реят в облаците. Някой ни казва, че живота е, може да се подобри, ако направим някакви, е, кой знае какви интересни и прекрасни неща, но аз мисля, че много по-простички неща могат да подобрят живота. Благодаря. Аджим Джим Марк Тарабела. Много интересен, много полезен е, доклад. И мисля, че храната днес е, много по-малко се уважава, отколкото в миналото. Тя е много по-малка част представлява от е, семейния бюджет. През войната, разбира се, беше друго и онези, които познаваха мъките, лишенията по време на войната и в следвоенния период, постепенно, постепенно изчезват тези, които си спомнят тези години, изчезва и паметта, това, което знаеха родителите ми, баща ми, и те не прахосваха, не прахосваха храна. И Салватори го казва в своя доклад, мисля, че това е въпрос на образование, въпрос на осведомяване. Още в училище всички деца, всички младежи между 6 и 18 години преминават през училищната система и, както се казва в, в девета точка от неговия доклад, можем и да се използваме този период. Също трябва да обърнем внимание на хранителната промишленост. Нека видим какви са а, размерите на, на разфасовките. А, много храни са прекалено големи, а, големи количества, не могат да се консумират и след няколко дни вече се развалят, трябва да се хвърлят. И третия въпрос, на който трябва да настоя, е, това е политиката на отпадъците. В някои страни има задължителна политика за рециклиране на отпадъците, отделяне на органичните отпадъци от другите и така нататък. Такава политика е необходима навсякъде, за да се прилага принципа за мърсителя плаща. Колкото повече отпадъци хвърляте, толкова повече ще платите, за да бъдат те преработени и отстранени. По този начин може да променим поведението на гражданите. Необходимо е и, и отпадъците да бъдат включени в нашия дебат за прахосването на храни. Благодаря, Марк. Благодаря на всички, които участваха в този дебат. И сега искам да се обърна към всички и към докладчика, включително. Като кажа, водихме е, спор с Комисията по въпроса на околната среда, как да избегнем е, прахосването, как да избегнем разхищаването, а не как да управляваме разхитеното, защото управлението на разхитеното е обект на, на Комисията по околната среда. Сега ще дам е, дума на представителя на комисията, на съответната генерална дирекция. Имате ли нещо да кажете? Имаме много малко време. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратък. Е, според комисията тази инициатива е твърде навременна, за да се изведе на приоритетно място борбата с разхищаването на хранителни продукти в рамките на една от магистралните инициативи по Европа 2020 ефикасност на опозотворяване на ресурсите. Необходимо е да бъдат мобилизирани всички заинтересовани страни, всички участници по разпространителската верига от производителя до потребителя. Покрай това се полагат и неправителствените организации, издруженията на потребителите, образователната система. Необходимо е при това да се обвържат различните политически действия в различните политически области на Съюза, за да се стигне до намаляване на разхищаването. Предварителното проучване, поръчано от комисията, което е и упоменато е, в доклада на господин е, Карона, е първи опит за диагноза на проблема, за оценка на наличната информация – първа оценка и на различните варианти на действие в, в общоевропейски мащаб за наблюдение развитието на това явление, за е, изясняването все още на някои неизяснени въпроси, в това число за етикетирането и а, е, една обществено просветна информационна кампания – за намаляване на разхищаването. Вярно е, както е казано и в доклада, е, че е, загубите, е, разхищението при производството не е проучено, но пък ясно е, че в по-високо индустриализираните страни разхищаването на хранителни продукти е факт по-скоро надолу по разпространителската верига. Докладът е, развива същината на проблема, неговия происход, обръща внимание на всички политически действия, които би следвало да окажат въздействие върху е, различните заинтересовани страни. Така че вашата инициатива е ценна най-малкото с това, че сигнализира, че е, отваря вратата към един дебат. И с това нека кажа, че ние сме на разположение на докладчика и на вашата комисия, ако желаете да отразите някои от нашите е, инициативи част от, от тези инициативи, все пак нека да кажа, не, не, не намират своите мотиви е, в приложното поле на общата селскостопанска политика. И е, това трябва да се знае. Въпреки това, обаче, е, комисарят е, за селското стопанство обръща внимание на развитието на местното селскостопанско производство, е, разпространението на селскостопански произведения по места. Това е част от селско-стопанската политика и това би могло да има отношение към намаляването на е, разхищаването. Например, по-нататък не се знае достатъчно добре, че е, комисията вече подкрепя просветни мерки в рамките на програмата Плодове е, в училището, в това число и за намаляване на разхищаването. Независимо от това, че основното направление на тази програма е популяризирането на плодовете и зеленчуците в храненето на учащите си. И накрая нека споменем също така обявеното Европейско партньорство за иновации в селското стопанство. Тук се търси връзка между научно-изследователската и развойната дейност от една страна и селско-стопанското производство от друга. И част от иновациите без съмнение ще бъдат насочени към намаляването на разхищаването на хранителни продукти. Ето така съвсем накратко, макар и опасявам се до някъде лично, господин председател, надявам се съм ви е, осведомил за нашата позиция. Ние, разбира се, отбелязваме, следим с интерес вашата работа и не ще пропуснем да осведомим колегите от останалите служби на е, комисията за вашата инициатива с оглед на евентуални мерки в техните съответни ресори вашата инициатива, без съмнение се вписва в е, едно обществено направление за по-ефикасно, по-екологосъобразно опозатворяване на ресурсите поначало. Благодаря, каза председателят. Опасявам се, че е, срещата ни с полския е, министр отне повече време и така не можем да продължим по-нататък. Предстои ни заседание на координаторите. Нека само заключение чуем отново докладчика, господин Карона. Главната цел на упражнението, така се каже, господин председател, е постигнат. Ние е, искахме да обърнем внимание на този въпрос, е, пренебрегван твърде дълго. Радвам се следователно, че тази сутрин все пак успяхме да разискваме темата в нашата комисия. Това е на този етап. Основната задача трябва да бъде да се насочи светлината на прожектора към един проблем, който, както посочиха тук и колегите, се превръща в един от значимите фактори, които те първа ще затрудняват продоволственото снабдяване през идните години. Очаквам с интерес е, измененията и допълненията от ваша страна, които без съмнение ще обогатят доклада и ще трасират пътя към един макши, максимално широк консенсус. Така че, най-сетне, край на краща това е целта, да принудим комисията и държавите членки да приемат е, конкретни стратегически мерки, така че, е, евентуално, Европа, която по-настояще, наред с Съединените щати, е на първо място в световен мащаб по разхищаване на хранителни продукти, да се превърне в един от най-ефикасните фактори за преодоляването на проблема. Председателят благодари на докладчика. Е, госпожа Реймърс, сега по 13-та точка триалога. Аз ще бъда кратка, новините са добри. На 27 юни постигнахме е, споразумение, още на първото заседание на триалога по е, доклада за добровалната модулация на преките плащания с едно малко изменение. Шести член, втора алинея. Консултативната процедура сега е проучвателна, едно дребно изменение и вече ако пленарната зала даде своята подкрепа, това може да се окаже е, е, един от малкото триалози, приключили на първо четене. Което ще бъде прецедент за още по-сериозни такива успехи в бъдеще. Отлично, казват председателят, ще послушаме госпожа Рейнърс, ако нямате възражения, е, на вниманието на комисията следващото ни заседание е насрочено за 13 август, казва ораторът. Очевидно става въпрос за 13 септември. А не, 30, 30 август, извинете. 30 август 2011 година. Приятна почивка до тогава. Остават координаторите. Е, нямаме много време.